Good morning, colleagues, ladies and gentlemen. Добро утро, колеги, дами и господа. Нека да започнем. Както обикновено, започваме с приемане на дневния ред. Много е важно да ви уведомя, че на 22 март, четвъртък, това е утре, заседанието на комисията се отменя между 9 и 12.30. Отпаднаха някои точки от дневния ред за утре, така че няма нужда от това заседание. Ако няма коментари, можем да приемем дневния ред, за което благодаря. Нямам други съобщения. Следващата точка протокола от предходното заседание. Ако до края на нашето заседание няма възражения, ще приемем, че протокол е прият. Първата точка по същество, номер 4 в нашето заседание днес, това е определението за МСП. Много важна точка малко закъсняла като тема за дебат, но все пак важна. Това е а, обсъждане за устно запитване. Докладчик е Маркус Пипер. Докладчиците в Сянка също а, са тук, за да вземат думата. Както знаете, определението за малки и средни предприятия и дружества със средна капиталова, средна пазарна капитализация е много важна, защото това определение съществува в най-различни видове законодателство. Знаете за програмата Косме, която засяга този тип предприятия и иновациите. Нашето устно запитване и проекта за резолюция имат за цел да насърчат а, преразглеждането на това определение. Целта е да се създаде по-ясна законова рамка и по-честна такава, както за МСП, така и за дружествата с средна пазарна капитализация. Имаме 45 минути на разположение, за да проведем този дебат. Трябва да приключим до 10 часа. Нека да започваме. Давам думата на докладчика господин Пипер. Той ще ни представи устното запитване и проекта за резолюция. Маркус, заповядай. Благодаря, господин председател. Да, всъщност е, не сме прекалено много закъснели с е, е, разсъжденията по този въпрос. В момента такът консултации в Европейската комисия по, именно по тази нова дефиниция на, на малките и средни предприятия. Е, не бихме могли да прекалено много да набляг, да набляг, Каквото и да кажем, е, е, важно е огромното значение на средното предприятие за економиката. Нещо, което е изненадващо обаче за всички, е, е, е че, например, при производството на един автомобил, 75% от едно МПС е, е произведено в малки фирми, а не в големите концерни, които всъщност го продават. Е, така че малките е, фирми са така да силно вкоренени в е, регионите и имат голямо значение за местната економика е, допринасят много за економическото развитие на местно равнище. Е, и естествено, те зависят в голяма степен от е, законодателството е, и ние сме на мнение, и то доста единни в това отношение, че една фирма, която има голям щат, дори през, е, от, е, така, по европейските стандарти. Е, независимо в коя сфера, дали химикали или защита на данни или така нататък, тя трябва да бъде е, добре защитена и е, много от законите е, ни понякога създават големи проблеми за малките фирми, които не могат да си позволят да възлагат задачи задания с защита, защита на личните данни или пък социални осигуровки за своите служители. Ето защо вече от много години съществува това определение на МСП, което ги разграничава от е, големите е, предприятия и всъщност се опитва да изравни е, условията на, на дейност, на работа за двете. В това отношение Хоризонт 2020 и Косме е, са именно части предназначени за е, тази цел и доста добре е, работиха до сега. И в други сфери е, има изключения. Е, сме допуснали изключения като законодатели например в търговията с емисии, когато става дума за малки предприятия или при обработка на, на, на отпадъци. Също във всички случаи стремежа е да бъдат разтоварени от прекомерна бюрокрация. Ето защо се замисляме за нова дефиниция на това понятие. Е, от една страна то вече е устряло, от 14 години фигурира по този начин. Междувременно е, от една точка на оборот, пък и на щатни бройки, е, в последните 15 години тези предприятия би трябвало да се е, е, така е, апгрейдват в даден е, в известен смисъл, е, в смисъл на производителност на труда и така нататък. Тези предприятия, които имат е, или имаха е, такъв статут, е, чрез това положително, е, тази положителна тенденция, това е, положително развитие, би трябвало междувременно да се адаптират към новите условия. Понякога е, се злоупотребява с е, това и комисията би трябвало да се намеси тогава. Е, и ние би трябвало наистина последователно да работим в насърчаване на малки предприятия и подпомагане на тяхното финансиране и достъпа им до кредити щатните бройки, за е, оборота са обикновено критерии. Е, вече е, в зависимост от това дали става дума за семейно предприятие или пък малко предприятие с е, е голям оборот, е, това създава трудности в е, единното е, определение за всички. В този смисъл още в регламента за ЕФСИ, за стратегическите инвестиции, фонда за стратегически инвестиции, малките средни дружества със средна пазарна капитализация въведахме и това понятие и тази дефиниция. Когато мислим за фонда, фонда за отбрана на Европейския съюз, е, замисляме е, да включим тук предприятие с 300 е, хиляди щат от 300 хиляди към категорията МСП. Това не означава да подкопаваме европейското законодателство до сега, а просто да създадем, е, да въведем нови е, количествени критерии, да адаптираме качествените. Обратно да въведем качествени качествени, да адаптираме количествените. Благодаря за презентацията, председателя. А сега докладчика в сянка, а, госпожа Патриция Тоя, заместник председател на комисията ИТРЕ. Госпожа Тоя. Аз си нависоко думите на докладчика. Действително, а, това са целите, които стоят за това предложение. Но в същото време аз бих направила и доста възражения, защото а, предложението за резолюция за мен е доста объркващо. Приемливи са а, неговите цели, но за мен има много противоречия. Повдигаме темата за средни и малки предприятия. Това е една много специфична тема. Различните компании и предприятия са различни като размер, като специфика в различните страни. Отделно от характеристиките обаче, посредством които ги дефинираме, ние ги обсъждаме в контекста на дружества със средна пазарна капитализация заедно с тях, което изкривява темата. Все пак МСП са 29% от промишлеността в Европейския съюз. Тоест трябва да потърсим някакъв баланс. Винаги сме се опитвали да а, облегчим данъчната ситуация и да а, набавим средства за този тип предприятия. Те са били в фокуса на нашата работа. И за мен е противоречиво и опасно да смесваме средната а, пазарна капитализация, така наречените midcaps и МСП. Това са за мен две различни неща. За едното ли говорим или за другото? И въобще също така да добавим този критерий за а, капацитет за износ – в е, определението, това би означавало да накажем онези предприятия, които не са постигнали своя потенциал. Трябва да помогнем точно такива по-слаби, по-неразвити предприятия. Когато става дума за финансови критерии, за какво говорим? За производственост, Има а, консултации, а, които ще приключат по средата на май. Трябва да ги вземем предвид а, при изготвянето на тази резолюция. Не смятам, че в момента сме готови за това, тъй като а, трябва да изчакаме тези резултати. Благодаря. госпожа Тоя, а сега от името на Екаре Ахмад Башер. Господин председател, благодаря. Аз самият а, имам история в малки и средни предприятия. 35 години съм работил в сектора преди да стана евродепутат. Затова смятам, че трябва да поздравим комисията – за започнатата работа по определението за МСП. Действително, на тях дължим голям, голям процент от заетостта в Европейския съюз. Трябва да им окажем всяка възможна подкрепа, за да може те да се справят с законодателството и с бюрокрацията по най-лесния начин каквото и да направим, а, за да им помогнем да станат ефективни в работата си, ще бъде добре. Така, такива предприятия а, ще могат да допринесат повече. Благодарности за господин докладчика, господин Пипер, за това, че ни представи а, проекта за резолюция по определение за МСП. За мен проекта взима предвид съществуващите предизвикателства пред МСП. Включително административната тежест, както вече споменах. Действително, често говорим за МСП в контекста на законодателни досиета, но е необходимо да изпратим по-силно послание, че те действително са жизненно важни за нашата економика. Очаквам с нетърпение да започнат преговорите. Благодаря ви. Благодаря, колега. Думата е сега от името на Алде има госпожа Нагдегал. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Пипер за работата му по досието. Не виждам обаче а, силна политическа воля да а, се предоговори определението за МСП. Затова искам да а, предложа някои изменения за проекта за резолюция. Ние смятаме, например, че определението а, не е задължително да се преразглежда, по-скоро смятаме, че то трябва да се актуализира. Имаме и някои притеснения, свързани с а, броя служители, който а, според текста вече не е а, актуален критерий. Защо пък да не е? Това е моят въпрос. Той се ползва вече дълги години и е общо прият в цяла Европа. Затова искаме да внесем а, изменение, Също така очакваме да работим заедно по това досие, както каза и преждеговорещия. Благодаря. Благодаря, колега. А сега представителя на ГУЕ, госпожа Лопес Бермехо. Благодаря, господин председател. Всички сме наясно, че МСП са важен фактор в европейската економика. Те представляват голям процент от нея, осигуряват много работни места и економическа активност. Знаем също така обаче и че а, при тях се използва а, един правен вакуум и а, сложните европейски законодателни норми, за да се избягват правилата често а, се избягват и данъци. Предложението е продиктувано от благородни цели, но недостатъчно структурирано и то отваря а, вратата към злоупотреби, които на по-късен етап могат да представляват голям проблем за микропредприятията – които са голям процент от економиката в Европейския съюз. Ние смятаме, че отношенията с трудовите организации, с, с служителите, прощавайте, трябва да бъдат ключов фактор в определението. И те могат да помогнат на това да различим реалните МСП от тези, които искат да бъдат класифицирани като такива. Накратко, ние сме против а, преразглеждане на а, определението, така че да се включат и те наречените midcaps. Според мен трябва да се съсредоточим върху малките и средни предприятия. Благодаря, колега, за коментарите. Сега давам думата на колегата Дарио на Европа за свобода и нациите. Благодаря. Аз искам да присъединя гласа си към колегите, които са доволни от това, което правим. Малките и средни предприятия са 99% от дружествата в Европейския съюз. И тук се получава един много деликатен момент. Търси се едно така свещено равновесие. Всички направени оценки междувременно от 2006, 2009, 2012, консултациите, които бяха проведени, винаги очертаваха една положителна рамка за тази дефиниция и според мен трябва да бъдем много внимателни, когато ги предефинираме. За мен това е много важно. Като цяло, Резолюцията не може да остане в този си вид. Трябва да мислим какво отражение би имала тя. Когато политиците променят законодателство, трябва внимателно да оценяват какви ще са последиците. Комисията е направила един кратък, кратка оценка на въздействията по отношение на производителността от чисто економическа гледна точка. Тази оценка е кратка. Ние трябва да обмислиме показатели като износ, активи и така нататък. Редно е да има и други работни предложения по съдържание. И просто да проявяваме чувство за реалност и уважение към всички. Не виждам защо бързаме толкова много. Добре е да се обмисли е въпроса. Все още тече, текат консултациите, които ще приключат през май. Нека да чуем всички заинтересовани страни, които ще излязат с мнения. И в заключение мога да кажа, че не е много отговорно това, което записваме в преамбюла. Нашата политическа група призовава да изчакаме края на обществените консултации. Господин Бенсън има думата. Микрофон за оратора. Въпроса за е, МСП и размера на предприятията, както коментираха доста колеги днес, е много съществен. 95% от предприятията в Европа са малки и средни. Добре е да помислим какво можем да направим, да преразгледаме критериите. И тук е, давам само личното си мнение но също и мнението на председателя на Асоциацията за МСП в Европа. Изпратили сме становище на комисията по отношение на преразглеждането на дефиницията на МСП. Най-важното е да не даваме възможност на големите предприятия да създават конкретни структури, които да им дават възможност да се възползват е, недобросъвестно от дефиницията за МСП защото а, тези е, така наречени средно, предприятия средна пазарна капитализация могат да направят точно това. Ние трябва да е, запазиме идеята за МСП. Те трябва да имат съответната подкрепа, но тя не трябва да отива в големите предприятия, защото именно малките създават и е, минимум 80% от ремонтните места в Европа. Затова е необходимо те да имат и съответната подкрепа. МСП трябва да търсят тази подкрепа, ние трябва да я даваме, но не и е, да подкрепяме големите предприятия. Колегата Рубик. Благодаря, господин председател. Наистина важна, ключова тема е, защото откъде идва заетостта в Европа? Две трети от е, е, заетостта е, е в малки седми предприятия. 50% от БВП също се генерира там и е, те са особено важни за услужването на нашите граждани. Е, е, разбира се, ясно, е, че те трябва да бъдат разтоварни от прекомерна излишна бюрокрация. И аз благодаря на комисията за проучването на десете най-тежки законодателни акта в Европейския съюз, къде са най-много, от, най-много от, къде, от какво се облакват най-много малките и средни предприятия. Има, според нова статистика, е, нови, е, е, новото законодателство създава нови препятствия за МСП, би трябвало ние всички знаем, че малкото е хубаво, е, но това означава, че е, то трябва да е и конкурентоспособно. И е, знаем, че конкурентоспособността е единствения път към благосъстоянието. Ето защо МСП е важно да се създадат така наречените е, гишета, обслужване на гише за тези малки предприятия, да не издигаме нови бариери по пътя им е, към получаване на кредити. Е, и когато е, някой самостоятелна фирма е, е, е, наема някого на работа, е, прекалено много отговорности има, прекалено много отговорности. Е, да не говорим при е, 250 или 400 служителя. Ето е, е, защо би трябвало да направим така, защото да могат да бъдат назначавани хора без допълнителни осложнения. И нещо, което от гледна точка на бюджета ме занимава особено, за 220 милиона малки и средни предприятия не може да, да въжат ни стандартни конфекционирани правила. Би трябвало да да създадем по-гъвкави правила, които да действително да подпомагат малките и средни предприятия и да насърчават създаването на нови такива. Благодаря. Благодаря. Сега колегата Сиди Сидикиотис. Благодаря. Малките и средни предприятия са гръбнака на европейската економика, но поради е, неолибералната политика много малки и средни предприятия затвориха вратите си в е, Кипър. Малки и средни предприятия са 99% от целия бизнес и над 15 000 МСП бяха принудени да прекратят дейността си. И е, именно е, за малките страни е, членки промяната на дефиницията, разширяването и е проблем, защото ще стане още по-трудно за огромна част от малките и средни предприятия. Нека да не забравяме това. Особено когато става дума за промяна на дефиницията за това какво е МСП. Както казаха колегите от ГОЕ, всеки опит за промяна на дефиницията, в която да се включват и по-големи предприятия, а не истински малки и средни такива, ще се срещне с от, определено с отпор от наша страна. Малките и средни предприятия са реалната економика. Те зават работните места. И вместо да им урязваме помощите, ние трябва да им осигуряваме повече субсидии от Европа, да им разширяваме и възможностите за достъп до финансиране. Специална подкрепа следва да бъде оказана на микропредприятията. Те са обикновено семейни бизнеси, които се сблъскват с много повече проблеми, особено в малките страни членки. Oui, merci, Président. Je vous avoue que j'ai pas eu le temps de regarder. Господин Мартан, благодаря, господин председател. Аз разгледах текста и много съм изненадан от това, което чувам тук, примерно, от господин Пипер за дефиницията за 4000 а, персонал. Това ще означава около 3 милиона предприятия е, във Франция. Много голяма част от е, малките и средни предприятия във Франция обаче имат под 10 служители, още по-голяма част са между 10 и 20. Така че е, трябва много добре да мислиме какво съдържа на подобна дефиниция. Не може е, на сила да се налага дефиниция. Вярно, необходимо е да се адаптираме към економическата ситуация, създадена след е, кризата, но в края на крещата кризата понесоха главно малките и средни предприятия. И това е определящо. Когато разсъждаваме е, за дефиницията, ние трябва да мислиме как да създадем възможности тези малки и средни предприятия да имат достъп до финансиране. А, те в момента се е, сблъскват с неописуеми трудности. Е, банките имат за цел да подкрепят именно този економически сектор, който е от решаващо значение за нас. И за това дефиницията следва да бъде достатъчно реалист, прагматична. Добре е да дефинираме кои са МСП, но да направим така, че те имат достъп, по-голям достъп до финансиране, а и финансовия сектор да дава малко повече кредит на доверие към тези предприятия, които са основната тъкан на нашата индустрия. Thank you very much. Uh, if I may add, uh, Председателят, благодаря. Ако мога и аз да добавя няколко коментара. Реално, нищо ново, просто ще повторя това, което казаха колегите. Достъп до финансиране, това е най-важният въпрос. И в такъв смисъл искам да упомена две европейски програми. Едната е Косме. Европейската комисия излезе с много нови предложения за евро... в рамкова програма 9 за Европейски съвет за иновации. Та, добре е да, попит... да се попитаме как точно този поглед ще се развива финансирането на МСП. Косме е прекрасна програма. 100 милиона работещи в МСП са се възползвали от финансиране по Косме. Най-важният елемент в тази програма е, са е, иновациите. Друг вариант за финансиране е Европейския фонд за стратегически инвестиции. ЕФСИ. 20-30% от тези инвестиции са насочени към МСП. Може би всичко е в съответствие с вашите предложения, но абсолютно е необходимо да видим какво се случва с ЕФСИ. И както казаха и други колеги, нека да се обърнем и към а, малките и средни предприятия да чуем и техните мнения. Комисията вероятно има достатъчно опит в организиране на подобни допитвания. Марко спомена нещо в такъв смисъл, но може би е добре да се чуят и асоциациите на МСП да се добави и, и допълнителна информация. Това за нас е изключително важно, защото ние като цяло сме в подкрепа на основните идеи на комисията. А сега ще дам думата на а, господин Аврамопус от Генерална дирекция ГРО. Растеж. Благодаря, господин председател, дами и господа. Аз искам да благодаря на, за работата на вашата парламентарна комисия. Вие действително засегнахте най-важните теми. Докъде сме стигнали с разработката на новата дефиниция, бих е, могъл да кажа до средата. Ако мога да дам малко фонова информация, ние е, доста често правиме различни оценки по отношение на различни дефиниции. И стана ясно, че съществуващата дефиниция не е идеална, но е, обслужва прекрасно огромна част от е, действащите МСП в ЕСА. Особено ако я сравним с дефиниции за други региони в света, тя много добре отразява нуждите на Европейския съюз. През 2016 година съда излезе с едно решение относно е, административни решения на Европейската агенция за химикали. Е, за това дали две предприятия да бъдат определени като МСП или не съда отмени административното решение на Европейската агенция за химикалите, като каза, че начина по който се прилага дефиницията е по-ограничителен от духа на самата дефиниция. От тук започна и нашата работа по дефинирането на МСП. Какво направихме? Първо направихме първоначална оценка на въздействието. Изведохме го на нашата интернет страница. Това стана юни 2017. Организирахме две дискусии с асоциации на МСП, последната през януари тази година. Направихме проучвания целенасочени на МСП в началото на годината. Те приключиха на 19 март съвсем наскоро. Резултатите ще бъдат оповестени съвсем скоро. Тези целенасочени е, проучвания показаха, т.е. Е, имат за цел да покажат как се възползват МСП от дефиницията. Сега сме в процес на извършване на, консултации, на обществени консултации, които ще приключат на 6 май. Същевременно е, работим с един консултант, който оценява различните проблеми, свързани с промяната на дефиницията. Той ще приключи своята работа преди, преди да дойде лятото. В е, такъв смисъл, е, като цяло, ще можем да обобщим всичко, вероятно в началото на есента. Къде са основните проблеми? От една страна, ние искаме да формулираме дефиниция, която да даде е, възможност е, от нея да се възползват именно предприятията, които имат нужда, а не тези, които ще се опитват да създават е, фиктивни малки предприятия. От друга страна, тя трябва да бъде достатъчно проста за прилагане – тези две задачи обаче често влизат в противоречие една с друга. От една страна има и финансови критерии и за да ам, въведеме ние дефиницията, трябва да въведем и идеята за активи, за собственост. Тоест, дали става дума за МСП, което е само с семейно или МСП, което е всъщност е, под е, разделение на по-голяма компания. Именно по тази причина трябва да имаме възможност да отчитаме такива сложни казуси. И това, което направихме в първоначалната оценка на въздействие, е да проверим три фактора. Първо, да е, Осъвременим горните стойности за, на, за финансиране. Освен това, да така решим проблема с този пропуск, който бе очердан от съдебното решение, така че да могат да се възползват от дефиницията само фирмите, които имат нужда от това. И трето, се опитахме да помогнем на новосъздаваните компании, така че те да могат да се развиват, да, се, да растат. Така че в първите да има някакъв период, в който компанията да расте, но все още да се счита за МСП. Ред въпроси бяха очертани от асоциациите на МСП, от различни агенции и ние се опитваме да ги отчетем. По конкретните въпроси, които повдигна докладчикът и е, евродепутатите, които се изказаха, Мога да кажа, че проблема с предприятията с средна пазарна капитализация, така наречените midcaps, е сериозен. Той се повдига нееднократно. Те също са много сериозна част от функционирането на европейската економика и въпросът е трябва ли да бъдат включени в дефиницията. А ако това бъде направено, много вероятно те ще могат да е, се възползват от е, специалните условия е, в ущърп на по-малките. За това, може би, е добре да се формулира политика за мидкапс, различна от политиката за МСП. После, различните критерии, примерно критерия за износ, критерия трябва да се разграничи от критерия за капитал – а, освен това, нещата трябва да бъдат а, максимално прости. А ако включиме и критерия за износ, както се коментира тук а, в залата, какво ще се случи с тези предприятия, които не се занимават с износ? Те ще бъдат ли изключени от дефиницията? Не е лошо да отчитаме и този момент. Нещо друго – коментира се от заинтересуваните е, страни дали да процедираме посредством препоръки или да се върви в посока на законодателя, законов текст, примерно, рекламент. Председателя прекъсва с подкана да е по-кратък оратора. В момента Използваме препоръки и това е удобно за Европейския съюз, защото страните членки а, имат една обща основа и съответно могат да разработят конкретиката за своята економика. Нека да спра до тук и благодаря за вниманието. Two minutes is a big difference in 20 seconds. I'm happy okay. to, to reply But, any uh, questions. Now... Имате още около две минути максимум, но нека да чуем отново е, така един общ отговор на докладите за повдигнатите, е, на докладчика, извинете, за повдигнатите теми. Е, всичко това е много важно за бъдещето на МСП. Много е важно да има адекватна дефиниция. Ja, vielen Dank, Jerzy. Ich finde auch... Благодаря, Ирши. Да, много обогатяваща е тази дискусия и така ни насърчава като Европейски парламент въз основа на е, тези изказвания е, всъщност е, да допринесем към консултациите, да дадем своя вклад в консултациите. И защото първият резултат от консултациите ще излезе през есента, когато ще бъде малко късничко за реакция на парламента. Бих искал да се присъединя към тези, които казаха, че по принцип е, би трябвало да не променяме толкова много тази дефиниция това, което ние искаме, и то е много важно, е, през последните 15 е, е, години всъщност да се придвижим, да придвижим нещата малко напред, да, да дадем възможност на, на тези предприятия да увеличат и щатните си бройки и, и оборота, т.е. да се адаптират към изискването на, на времето това отношение. Това е единия е, мотив е, както многократно е, казах, не се със, така вторачвайте в така наречените midcaps. Както казаха от комисията току-що, може би за midcaps трябва да предложим нещо друго, нещо специфично, да изчистим нещата там. Но да го направим така, че предприятията когато вземат своята роля в е, общата европейска политика за отбрана, например, да не е необходимо да имат, да създават огромни звена административни, които се занимават с е, участие в търгове, обществени поръчки и така нататък. Е, за тези, които а, е, проявяват интерес към такава дейност, да създадем една особена категория, в която казваме, окей, вие имате до 200 хиляди е, е, заети, трябва да отговаряте на тези, тези, тези критерии, както казах от комисията. Ако е така, ние ще ви, ще ви а, помогнем в достъпа ви до а, тези инициативи, свързани с отбраната на Европейския съюз после проблема с износа. Защо предприятия, които имат голям, правят голям износ, защо за тези предприятия да не се така създадат по-благоприятни условия в Европейския съюз. Е, дефиницията на е, МСП е едно нещо, но би трябвало все пак да предвидим е, възможност за midcaps и други фирми да се разрастват т.е. да направим тези категории дружества, предприемачи по-пригодими към променливите условия и същевременно а, е, особени така възможности и подкрепа да гарантираме и за е, мидкапс. Сигурен съм, че ще можем да е, намерим общ подход от това, което чух от колегите. И сега в заключение е, ако искаме да продължим срока за внасяне на изменения, можем да го направим с две седмици е, нататък, без да, да раз, е, нарушим общия план и програма. Така че можем да е, продължим срока с две седмици, но не докато продължават консултациите на комисията, защото тогава е, е това ще отслаби нашата инициатива. Но две седмици можем да си позволим с две седмици да отложим крайния срок. Председателя, благодаря господин докладчик е, е, за е, коментари и за проявената гъвкавост. Сега благодаря за дискусията по тази тема. Чудесна дискусия беше. Благодаря на двадците в Сянка, колегите, Европейската комисия, на всички. Маркос, разбирам, че е, срока за внасяне на изменения е 9 април. От това, което каза ти. 9 април. Значи две седмици по-късно от предложението от някои политически групи. Е, всъщност както бе предложено от някои политически групи и както е, докладчика прие 16 е, май в гласували в група и юли в пленарна зала. Благодаря много за чудесната дискусия. Сега е, предлагам да е, дам думата на първия заместник председател, на комисията ИТРЕД, е, който ще води следващата част от заседанието ни. Петриша, благодаря ти за готовността да ме смениш. Е, заеми моето място. Има и полски превод за теб. Пет минути е, почивка би трябвало да изчакаме в 10, за да започне гласуването. Благодаря.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 И така, сега да преминем към гласуването. Първо да направим едно пробно гласуване. Моля, гласувайте с картите си. Ако, ако не работи вашето устройство, все едно се брои за против. Всъщност, е, трима е, от НП са в повече. Моля тези, които са излишни, да спрат да гласуват. Все още сте прекалено много. И така, ако може да ми помогнеш, От е също двама в повече. Значи от Гуева в два повече са. Трябва да започнем веднага. Моля ви, коригирайте. sorry, you have to resolve this situation uh, in, in some minutes, not in hours. Трябва да решим проблема. Моля, побързайте. Карис, please, you have to, to do... Карис, моля, изведи картата. Карин Only one more, only one more. One SD. One SD, please. От е, социалисти и демократи един в повече. Госпожо председател, ако НП не могат да си решат проблема, дисквалифицирайте ги и да се оправят. Мистер Каринс, Господин Каринс, е, наистина абсурдно е това, което става в момента. Трябва да решите проблема заради колегите си. minutes uh, break and I have to speak with Popolaj. Е, предлагам две минути е, е, пауза, за да уредим въпроса. I propose to remove the additional EPP MEP from the sub. Prego, on peut commencer. Hmm? Можем да започнем. Да се опитаме. Да се надяваме, че сами ще разрешите въпроса, за да не се повтарят такива неща, защото това е просто смешно. Така. Сега по първото гласуване. Това е според междуинституционалното споразумение би трябвало да имаме оценка на въздействието преди да гласуваме Това е от е, параграф 3 за средствата за по-добро законотворчество, инструменти за по-добро законотворчество. Non prevede discussione e chiedo se quattro colleghi sostengono, se vi è il sostegno alla proposta di Martina Werner di quattro colleghi. Е, трима колеги са готови да, да, да подкрепят това предложение, преди да го гласуваме. Сега имаме пет, които са готови да го да подкрепят. И така, първо да гласуваме по тази е, молба. Кой е за отлагане на гласуването? Гласувайте електронно. Е, кой е, е за това да се отложи гласуването? всъщност трябва да изясните, да обясните как е, трябва да гласуваме. Който е съгласен за отлагане на гласуването, гласувайте с да, ако искате да се отложи. Ако не искате да се отложи гласуването, гласувайте с не. С да за отлагане, с не за неотлагане. C'è sempre un pipì di едно, един глас от е, е НП в повече. Просто не мога да повярвам, че това се случва. Край на гласуването. Молбата за отлагане не се приема, така че трябва да пристъпим към гласуване. Сега гласуваме по доклада на Това е предложение за директива на Европейския парламент и на съвета, коригираща дирекция 73 от 2009 относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ. Сега първото гласуване е по изменения 8, 9, 10, 11, 12. Ще ги гласуваме анблок. Е, електронно гласуване. Моля, гласувайте. един глас от НП в повече. Е, надявам се да не трябва да повтаря това при всяко гласуване. Много моля, един от НП трябва да извади картата си. Край на гласуването. Предложението на комисията се отхвърля. Сега гласуваме по изменение 32 39 и 35 анблок приемат се. Изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 41. За, против, въздържали се, отхвърля се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 и 6 заедно е, приемат се. Изменение 64 и 67 заедно, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменения 68 и 69 са идентични, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 70 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9а за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се.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 Компромис. изменение 130 за, против, отпада. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 137 и 8 идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се. 141 142 идентични за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 17. Извинява се писателката. 16. Да проверим електронно. Гласувайте, моля. Край на гласуването отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега гласуваме електронно по пълния текст, коригиран и допълнен текст на проекто е, документа. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се текста. Сега да гласуваме по мандата за междуинституционалните преговори. Моля, е, гласувайте. Край на гласуването. С квалифицирано мнозинство приема се мандата. Поздравление на господин Бусек, който е нашия докладчик. Следващото гласуване Предложение за регламент на Европейския съвет, е, парламент и съвета по е, статистиката, е, бизнес статистиката, който поправя регламент 184 от 2005 и отхвърля 10 правни акта. Левентовски сега. По първо, изменение 42. За, против, приема се. Изменение 6. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 43. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 53 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 77 за, против, въздържали се. Да проверим електронно. 77. Гласувайте. Все още някои колеги ни е, не са гласували. Е, един от е НПФ повече. Край на гласуването. Приема се изменението. 77 се приема сега. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Осемдесет едно. За, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 85 80, е, пада 86 за, против, въздържали се. Да проверим изменение 86. Моля, гласувайте електронно. Гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. И, и сега от НП един повече. Моля, е, изведете картата си. Край на гласуване и отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се. Мисля, че е същото мнозинство, като предишното. Изменение 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 95 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 103 за, против, въздържали се, да проверим. Когато не вдигате е, добре ръце, е, се налага да гласуваме и губим време. Е, да гласуваме електронно и губим време. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Стой четири. За, против, въздържали се, прието. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, подхвърля се. Компромис 8. Да гласуваме е, веднага електронно по компромис 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се компромис 8. Сега съображение. Изменение 5. За, против, въздържали се. Изменение 101. За, против, въздържали се. Отвърля се. 33. За, против. Сто тридесет и три за,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 Край на гласуването. Отхвърля се. 39 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, приема се. Че, извинете, 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. И сега две гласувания. Първо окончателно гласуване по проекто доклада е, в коригирания му вид. Моля, гласувайте за окончателно гласуване по документа. Край на гласуването. Проекто доклада се приема. Сега гласуваме поименно за започването на мандат за започване на междуинституционални преговори. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Нужно ни е квалифицирано мнозинство за целта. Така че мандат е даден на господин Левандовски Поздравление за отлично свършна работа. Сега окончателно гласуване за тази сутрин, последното гласуване. Директивата за екодизайн. Докладчик е госпожа Риваси. Компромис едно. Пет, извинете. Приема се.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 Гласувам електронно за него. Гласувайте сега. Изменение 21. Приключваме. Приема се. Изменение 22. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27 изменение. Предлагам да проверим електронно. Гласувам електронно 27 изменение. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. За. Против въздържали се, приема се. Но ако желаете, нека да го проверим електронно. Компромис 8. Моля, гласувайте сега. Готови ли са всички? Край на гласуването. Отхвърля се този компромис. Трябваше направо да гласуваме електронно. Така, 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31 изменение. За. Против. Въздържали се. Ще проверим електронно. 31 изменение. Гласувайте сега. Мисля, че все още не са гласували всички. Край на гласуването. Приема се. 34 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 61 за. Против. Въздържали се. Приема се. Би трябвало мнозинството да е същото, но нека да гласуваме електронно. 61. Още един глас. Моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. 61. Край на гласуването. Приема се. Изменение 32. За. Против. Въздържали се. Трябва да проверим електронно. Така че за 32 гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Допълнение към компромис 10. За. Против. Въздържали се. Моля да гласуваме електронно. За допълнението към компромис 10. Сега, ако обичате. Все още не са гласували всички. Отхвърля се. Компромис 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Допълнение към компромис 11 ще го гласуваме директно електронно. Моля, гласувайте. Поименно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 12 за, против, а, Приема се. 47 изменение. За, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Искате ли да проверим? Изменение 47. Моля, гласувайте електронно. Все още един не е гласувал. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 13. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 14 компромис е за. Против. Въздържали се. Приема се. 55 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 56 изменение. Ще проверим електронно. Гласуваме електронно за изменение 56. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 59. Също гласуваме електронно сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 60-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 62. Нека гласуваме електронно. Така ще бъде по-ясно. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 1. За, против, приема се. Компромис 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. А, прощавайте, казва председателката, приема се. Компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 7. За, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. Електронно изменение 7. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Ще гласуваме електронно за него. Заповядайте. Все още не са гласували всички. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4 е прият. А сега изменение 11. За, против, въздържали се, отхвърля се. Но ще проверим електронно. Изменение 11. Дано резултатът да е положителен. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега окончателното гласуване по именно гласуване. Разбира се, гласувате електронно сега. Край на гласуването. Пак имаме един повече от НП. Край на гласуването. Доклада се приема. Поздравление за госпожа Ривази. Госпожо председател, трябва да тръгвам за летището и затова искам да кажа нещо. А, не можах да намеря проекта за доклад за езиците в а, цифровата ера. Срока за изменение е днес. Исках да попитам секретарията това демократично ли е? Докладчик Сянка съм. А, подадох а, това миналия четвъртък. Така че не знам дали не трябва да поговорим по този въпрос, въпреки че той е технически. On va clarifier ça avec elle. Alors, on va partir sur quel point On va clarifier. Oui, j'ai compris. Mais euh, on part de quel point Si, je parte de quel point Preghiamo i colleghi di lasciare l'aula in modo silenzioso, se possibile. Silent, please. Моля тези, които напускат залата, да напуснат тихо. Possiamo continuare? Pregando. Колеги, нека да продължим. Possiamo continuare allora? Il prossimo punto è... è... Продължаваме. Следващата точка по дневния ред е равенството на езиците в ерата на цифровите технологии. Докладчик е госпожа Матиеш. Къде е тя? За секунда си помислих, че ви няма. Ако обичате, колеги, трябва да продължим заседанието. Моля за тишина да чуем докладчика. Работим тук на базата на правило 54. Асоциирана комисия сме. Основна комисия е комисията по култура. Има най-различни аспекти, които са свързани с с този въпрос, които касаят и нашата комисия. За това имаме възможност да подадем становище. Имаме най-много 30 минути, за да обсъдим темата. Госпожо Матиас, имате 5 минути, за да представите доклада, след което ще чуем докладчиците в сянка и другите колеги. Моля за тишина, това е важна тема. Благодаря. Чухте коментарите на колегата за това, че е твърде кратък срока за измененията. Това не отговаря на интересите на никого, но ние зависиме и от датите, които е сложила Комисията по култура. И е, според мен там нещата са отнели доста дълго време. И ние всъщност се оказва, че имаме споделена отговорност, но не ни бе оставено никакво време да изготвим изменения. Така или иначе, становището вече е подадено, ще има достатъчно време, така че не виждам, няма причини да се оплакваме. Всички докладчици в сянка получиха текста. Сега по същество. Предлагам да коментираме съвсем накратко. Въпроса за равнопоставеност, за равни шансове на всички езици в цифровата ера е от ключово значение. Многоязичието е основно достижение на Европейския съюз и също така и голямо предизвикателство, защото 24 са основните езика, над 60 национални и регионални такива. И за да могат те да се развиват в цифровата ера, трябва да има и съответните технологии, които да осигуряват достъп до тези езици на всички. В информационната ера технологиите може да изместят естествения език – за това нашите становища има отношение и към нашата комисия. Е, тази тема има отношение към нашата комисия и затова излизаме с становище. Технологиите в областта на човешките езици трябва да се развиват така, че всички езици да намерят своето място в е, днешно време. Много е, теми са обсъдени е, в Комисията по култура. при нас остават само четири основни момента, които представяме в е, становището. И ме интересува вашето, вашето мнение. Първо, големите обеми данни. Знаете, че естествените езици са основен елемент на работата с големите обеми данни. Затова трябва да има и една обща платформа, която да се използва в бъдещите научно-технически разработки в тази тема. Трябва да има и координация в е, инициативите за е, устойчиво финансиране за развитие на технологичните езици, е, за да се дава възможност да съществуват и естествените езици, да се извършва научно-техническа работа и да се ангажират и малки и средни предприятия. В рамките на изследвания, научните изследвания е необходимо да има и финансиране. За това е необходимо да се направят предложения и за програма Хоризонт 2020 и, рамкова, и девета рамкова програма. Ако предвидим да има платформа с отворен достъп, тя трябва да се базира на рационални, е, рационални принципи и да дава възможност технологията да се използва достатъчно лесно и да бъде възпроизвеждана в големи мащаби. За МСП трябва да се подсили достъпа им до е, технологии за езика. Например, е, посредством кредити, достъп до интернет портали за превод. Мисля, че това ще е от ключово значение за развитието на МСП. И накрая публичните услуги. Ако Работим за това работещите да могат свободно да се придвижват в Европа. Трябва да се направи така, че те да имат достъп до публичните услуги на собствения си език. Така че и езиците, и човешкия език, и технолог, технологич, техническите езици имат своето място националната администрация трябва да имат съответните инструменти за осигуряване на достъп в бъдеще до техните услуги. Смятам, че вие ще се съгласите с необходимостта, че е, трябва да се търси насърчаване на използването на естествените езици в Европа и предотвратяване на изчезването на някой от тях. Благодаря за представянето ви. А сега докладчиците сянка. Господин Салдаргас, вие имате думата. Благодаря. Искам да ви поздравя, че за толкова кратко време сте свършили отлична работа. Това не е било лесно. Докладчика, вече като тяло изчерпа основните моменти, няма да коментирам съдържанието. Изразявам пълна подкрепа за становището. Работим по измененията, просто за да можем да подчертаем определени аспекти от него. Искам обаче да направя няколко бележки. На първо място, тук става дума за подход отдолу нагоре. Има анализи на европейските езици. Искам да подчертая, че тук става дума за многоязичие, но неговите технически аспекти, защото тези анализи показват колко е голяма разликата между английския и големите езици, така наречените малки езици. Чисто технически. Тук не става дума за мултикултурен проблем. За това и обсъждаме темата тук в а, нашата комисия. А, логично е по принцип водеща комисия да бъде а, комисията по култура, защото това е проблем на а, а, мултикултурните отношения. Но средствата са технически, което означава, че трябва да се изкажем ние. И още нещо. Защо темата е важна чисто технически в днешно време? Нека да погледнем към последните събития с изкуствения интелект и големите пробиви в технологично отношение, като например технологията за разпознаване на чертите на лицето. Те поставят определени прагове, при които трябва да се вземат предвид и езиците. Ето, например, безпилотните автомобили. Какво означава тяхната поява? Че ние трябва да продължим да се учим. трябва да продължим да се учим и развиваме и да можем да правим такива автомобили, които да могат да шофират и в планински терен, и в пустиня. Какво означава това за езиците? Че всичко това трябва да бъде а, адаптирано за абсолютно всички местни езици. Това означава адаптиране на данни. И има пропаст в а, знанията между а, знанията, които са налични на английски и на други езици. Тоест, тук говорим за политически феномен. За това е а, иницииран целият този доклад. За това е изготвено проучването. И то е изключително подробно и на базата на това проучване ние можем да а, обсъдим политическия си подход и решенията, които можем да вземем като Европейски съюз, за да намерим решение. Да помогнем да бъдат приложени европейските ценности. Благодаря. Благодаря. А сега господин Муди, който замества колегата Кумпола Thank you, Patricia. Благодаря, Патрисия. Ето един а, пример за а, англичанка, която ще подкрепи а, колегите си от другите страни, които не говорят езика ни като роден. Действително много европейски езици са застрашени от изчезване в цифровата ера. Има все по-голяма разлика между а, технологичната употреба на английски и други езици. Това води до неравенство между различни възрастови групи, региони и държави членки като направим така, че цифровото съдържание да бъде налично на различните европейски езици. Ще а, помогнем да се намали неравенството между езиците. Трябва ни координиран подход и обща политическа визия. Опазването на езиците в цифровата ера, разработката на тази данни и технологии на всички езици – не може да бъде оставено единствено в ръцете на корпорациите. Това е политическо решение. Трябва да наблегнем на ролята на Европейския съюз, държавите членки, университетите, всички държавни институции, които могат да помогнат да опазим нашите езици. Не говорим тук само за английски. Според проучване на ЮНЕСКо от 30 до 50% от съдържанието онлайн по света е на английски за да можем да образоваме бъдещите поколения и да достигнем до целия свят, трябва да направим така, че е наличен превод между европейските езици и други езици, като например арабски, руски и така нататък. В момента технологиите и ресурсите за по-малките езици, включително и цифровите инструменти не са достатъчни. Трябва да помогнем а те да бъдат разработени в по-голяма степен, особено за малките европейски езици. Няколко а, преводни програми вече са фрагментирани, затова искаме комисията да се заеме с координирането и надзора на това, което вече се случва, като част, да речем, от Хоризонт 2020 и структурните а, фондове висококачествения превод, нещо по което се работи в много университети в Европа. Трябва да се използват а, съществуващите баз, бази данни и да се а, превеждат всички документи, защото а, езиците могат да бъдат бариера за разпространяването на научни постижения. Така че научната информация също трябва да бъде налична на други езици, освен на английски. Представете си, например, да нямаме научна информация по тема като климатичните изменения или политическия популизъм на финландски, български или унгарски. Това би било а, в ущърп на цяла Европа. Хората трябва да имат равен достъп до технологиите, а, включително и в езиково отношение. Тоест, езиковите технологии могат да помогнат на всички, за да имаме една по-задълбочена и по-достъпна Европа. Благодаря. Грифин. Тереза Грифин. Благодаря, госпожо председател. Благодарности за чудесната работа на докладчика Действително, тя надгражда над нашата фрагментирана езикова реалност в Европейския съюз. Целта е, и то правилно, да се повиши информираността по тази тема в институциите, за да можем да срещнем реалността си с технологиите и да можем да осигуряваме на гражданите възможност да се възползват от цифровия пазар за бъдеще. Един по-цялостен подход ще позволи цифровия пазар да бъде по-приобщаващ. Този подход трябва да насърчи новите технологични подходи, които се базират на все по-голяма изчислителна мощност и което работи с все повече а, а, и по-сложни технологии. Целта тук е да дадем на гражданите уменията, от които те се нуждаят, за да се възползват от многоязични услуги в а, всякакъв смисъл, като например електронно правителство, правосъдие, енергетика, транспорт. Многоязичието е една от многото характеристики на европейското ни културно наследство. Това трябва да се заложи в множество възможности, които да получат нашите граждани и компании. Днес това не е случая. Комбинацията от езикови бариери и технологически бариери в електронната търговия, например, пречи на много компании да появяват онлайн и да увеличат оборотите си. Затова ИКТ а, интеграцията трябва да бъде насърчена в Европейския съюз, за да се а, ускорят, ускорят а, услугите базирани на облак. Така ще насърчим и електронната търговия. Колегите вече а, споменаха. МСП също трябва да могат да се възползват от автоматичния превод ще внеса съответните изменения и съм готова да си сътруднича с докладчика по темата. Благодаря. Благодаря, госпожо Зорини. Господин Зориньо. Благодаря. Нека да започна с поздравления към докладчика за отличния доклад. Съгласна съм с четирите основни момента, които тя очерта. Много е важно да имаме обща платформа. Така че езиковите въпроси да се решават посредством големите обеми, обеми данни. Необходимо е да има възможност и малките средни предприятия и новопоявяващите се компании да получават е, обучение в е, тази област, особено новите компании. Публичният сектор също има нужда от подкрепа. Многоязичието е част от е, многообразието и идентичността. И това е най-голямото ни предимство в Европейския съюз. За това, според мен, в е, становището трябва много ясно да се упоменава, че инвестициите в технологии трябва да е, вървят в посока на разширяване на многоязичието, а не на ограничаването му. Новите технологии трябва да обслужват реалността. Подавам а, няколко изменения в такъв смисъл. Благодаря. Госпожа Реда. Благодаря на докладчика за отличното становище. Зелените го подкрепяме изцяло. За нас е, е, целта е много важна, а именно да се опазят малцинствените езици, да не бъдат засегнати от е, развитието на технологии. За тази цел са необходими съответните инструменти. Мисля, че започваме много добре. Ще подадем само няколко изменения с допълнителни коментари. Като си има предвид каква е технология има за малцинствените езици с специални изображения на буквите, които се намират там, би следвало да искаме а, производителите на клавиатури да подкрепят а, тези езици. Финансова подкрепа се осъществява в много традиционни области на културата, примерно субтитри за филми на малцинствени езици. Това трябва да се отнася обаче и за видеоигрите и приложения, защото децата, а, чието а, основен език е малчинствения, а, разполагат само с приложения и видеоигри, на английски или други основни езици и това нарушава възможността им да учат своя език. Коментира се колко важно е използването на големи обеми данни, разпознаване на реч, машинен превод, компютърна лингвистика, всички тези технологии трябва да бъдат на разположение за научно-развойна дейност. И накрая не става дума само за дружества и научно-изследователски е, институти, граждански проекти е, имат също своята роля в подкрепа на малцинствените езици. Трябва да има подкрепа за проекти с отворен е, източник. Нека да не забравяме и жестомимичните езици, в е, момента цифровата среда подкрепя, може да поема много повече, освен текст. Така че хората, които използват цифрови технологии, трябва да могат да ги ползват и е, да се възползват и от жестомимичен език. Мисля, че има много сходни становища сред колегите и ще успеем много бързо да приемам становището. Благодаря за изказванията. Няма представител на комисията. Те е, ни уведомиха, че с удоволствие ще отговорят на всички ваши писмени въпроси. Сега отново давам думата на госпожа Матияш и а, също я поздравявам от своя име за извършената работа. Благодаря, госпожо председател. Аз няма да използвам цялото време, което ми се отрежда. Искам да благодаря на колегите за коментарите. Както сте наясно, с удоволствие приемам всички коментари. Няма големи противоречия по текста. Някои от нещата, които не съм включила, не съм ги включила просто защото имаме ограничен обем на текста. Но с удоволствие ще ги обсъдя. Готова съм да добавя допълнителните идеи, които вие давате. Тя мене аж дози 12 Não é muito mais tempo, mas eh, seja como for, é mais. Секретарията казва, че срока е до утре на обед. Не е огромно увеличението във времето, но все пак ни дава възможност да дадеме някои изменения. Добре, значи не 21, е а 22 я срока, с което стигаме до една много важна точка. Рамкова програма Хоризонт 2020, ядрена енергетика, научни изследвания. И как това може да се включи в рамката на Хоризонт 2020. Ние трябва да излезем с становище преди водещата комисия да приеме своя текст. Госпожа Ребека Хармс има думата да представи доклада и препоръките си. Благодаря на секретарята. Ние в комисията промерихме малко програмата е, при, е, за разглеждане на този доклад, е, защото темата е просто широка, много неща има да се обсъждат. Е, Смятам, че има много важни аспекти, е, много важни области, в които трябва да се е, проведе научно развой на дейност. Е, говорихме за но че изследвания играят решаваща роля в, по отношение на Еуратум. Първо, сега всичко, което е свързано в Европейския съюз е, и което зависи от един е, застаряващ реактор, е, който поставя и проблем и въпроси за сигурността. Трябва да се занимаем наистина с този въпрос. И втората така голяма тема, която заслужава обсъждане в европейско ниво, е какво ще стане с стария реактор, когато се приемат програми за извеждането му от действие и се е, е, отготви, е, какво ще направим само с горивните елементи, с неговото изваждане от употреба това е една област, в която интереси държавите членки независимо от това дали е програма за е, програма, в която те не са, към която не са се присъединили и пък към която проявяват особен интерес, във всички случаи е, за тях, е, за всички е важна. Е, Швеция е най-напред е, в това отношение в подготовката на е, изваждане от действие, извеждане от действие. И е, само, че програм, шведската програма бе прекъсната и сега шведите разчитат на това, което са направили до сега за активната фаза да да не бъде отлагана твърде много е, следващата фаза. Е, къде имам съмнение? Е, предвид е, развитие на нещата с атомната енер... ядрената енергия, и е, е, сега има едно отдръпване от нея по различни причини в Европейския съюз. Е, така че се съмнявам е, дали си струва да се инвестира в развитието на нови реактори и да се е, набляга на научни изследвания е, възоснова на такъв е, реактор. Е, може би в други е, енергийни е, сфери е, заслужава да се инвестира повече които е, така са е, се оценяват по-високо от е, държавите членки във връзка и с опазване на климата и така нататък. Това, което за мен липсва, е, е, е, дискусии в другите комисии, например тези за бюджета. Е, там вероятно ще има е, така е, противоречия, е, защото е, за сега е, не, се, не се стигна до е, едно действително приложение на, на е, научните е, резултатите от научните изследвания в тази област. Е, така че трябва да си поставим въпроса как в бъдеще в Европейски съюз ще гледаме на този въпрос, какви средства ще се заделят в бюджета. Може би ще трябва да направим една оценка на постигнатото и да потърсим едно по-интелигентно решение. Това е по е, така, което имам да кажа при първото разглеждане на въпроса и очаквам да видя какво ще, е, до какво решение ще стигнат докладчиците в сянка. Grazie е Благодаря. Thank you, Chair. Unlike Horizon 2020, the current Euratom program Позна... Подобно на Хоризонт 2020, а, в програмата се предвиждат финансиране в многогодишната финансова рамка. So the issue at stake is the continuation of the nuclear... По този начин се дава възможност да продължат научно, е, научните изследвания на европейско ниво, след като изтече настоящата програма за Евроатом. Подкрепяме про програмата, така предложена от комисията, с конкретни цели да се подкрепят е, подобренията в действието и поддръжката на съществуващите реактори, да се работи за дългосрочни решения за ядрените отпадъци, включително складиране и е, преработка подкрепа на дейности за развиване на опит и знания в тази област, разработване на приложения за медицината и индустрията, включително сигурното използване на изотопи също възможност за търсене на ядрения синтез като източник за енергия. Създаване на инфраструктури на пан-европейско ниво. Това допринася за ефективността на програмите подкрепяне на разработването на съответни е, рамки за сигурност, включително ядрена сигурност в Европа и в света. Всички тези е, теми и дейности следва да имат и съответния бюджет. Ние очакваме препоръките от е, експертната група на е, комисията, за да може съответно да дадем своя принос към е, подобряването на програмата. Благодаря. Колегата Енкел има думата сега. Колегата от социалистите и демократите не е тук. Благодаря. Нашата група все още оформя своето становище. Затова ще очертая само някои основни елементи, без да влизам в подробности. Първо Евроатом. Научно-изследователските програми и проекти са свързани с създаване на работни места – и е, осъществяват водещи научни изследвания на световно ниво. Е, също се работи и по пътната карта за ядрен синтез. Ние следва да гледаме на тези неща от, е, с, една, с един глобален а, е, поглед. Сега, вярно, Германия, да речем, се отказва от е, ядрената енергия, но в момента имам повече от всякога ядрени електроцентрали, изграждат се и нови. Необходимо е да има повече финансиране за научни изследвания в тази област, защото те са свързани и с целите за борба с климатичните промени, а и с всичките ни цели за развитие на изследванията в тази област програмата на Евроатом за 2019-2020 трябва да бъде открита и за страните, които са работили в предходния период. Имам предвид Обединеното кралство. Преходният период за Обединеното кралство би следвало да се очаква участието на Обединеното кралство в тези програми. Надяваме се, че ще имаме възможности за безпроблемни координации след Брексит в Европейския съюз. Надяваме се, че ще има отново сътрудничество в дългосрочен план между ЕС и Обединеното кралство в областта на ядрените изследвания. Надявам се, че ще работим удачно с докладчика и докладчиците в сянка. Колегата Рике. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че и на нас се дава възможност да излезем с становище. Тук има няколко измерения. Първо, чисто бюджетните техните съображения. Евроатом като е, програми за научни изследвания имат още две години и влизат в е, общата програма Хоризонт 2020, което дава възможност тези програми да продължат. Те абсолютно трябва да е, бъдат взети предвид това по финансирането, по същество. Каква може да е нашата позиция? програмите за научни изследвания си имат своите основания и ние трябва да застанем за тях. Остава дума за ядрените изследвания. тук се поставят и проблеми за сигурност и безопасност, включително с отпадъците а също и е, режимите за е, вътрешна е, безопасност в отделните страни членки. Безопасност на самите централи за някои страни, това е основно съображение. Много често съседните страни на страните, където има ядрени централи, са сериозно обезпокоени. Много е важно да се работи и програмата за ядрен синтез, защото тя до този момент не е разчитала на толкова финансиране и е добре да има гаранции, че няма да бъде застрашена от дейността на други програми. Ние сме определено за това предложение. Както казаха и колегите, по този начин ще може да се направи връзка и с а, а, рамковата програма. Трябва да се отчете и възможността или необходимостта от сътрудничество с Обединеното кралство по време на следващите две години и преходния период, защото те са едни от водещите в тези изследвания. Нашата група абсолютно подкрепа, подкрепя предложението. Благодаря за Гуе, госпожа Матиес. Благодаря, госпожо председател. Искам да започна с благодарности за докладчикът за предложението. В моята група няма единна позиция за употребата на ядрена енергия. И в такъв смисъл за продължаването на програмата Евроатом. Но тези две неща не би следвало да се смесват за нас. Би, би било нормално да се окаже възможност, е, да се даде възможност на Евроатом да продължи с програмите си през следващите две години. Все едно искам да направя няколко коментара а, е, по думите на докладчикът. Необходимо е да правим разлика между продължаването на настоящата програма и а, е, усилията ни да се борим с климатичните промени посредством научни изследвания. За нас основно съображение е енергийната сигурност. Това трябва да бъде постигнато. За това трябва да се инвестира и в альтернативни, в научна дейност за альтернативни източници на енергия. Необходимо е да има и финансиране за осигуряване на безопасност, извеждане от е, експлоатация на реактори и обезвреждане на отработено гориво. В... Така, ако мога да изкажа аз е, личното си мнение, аз лично не смятам, че трябва да се финансира ядрената енергия. За мен това не би следвало изобщо да бъде при... приоритет по-скоро считам, че трябва да тръгнем в посока на развитие, която да не включва ядрената енергия. Благодаря. Господин Шевалие от Европа за нации, госпожа, извинете, за Европа нации и свободи. Няколко думи в подкрепа на Евроатом. Оценявам текста на комисията. Там в много, твърде често европейските тех, е, така, предложения се съсредоточават върху възобновяемите енергии, но все пак има страни, които имат немалко ядрени мощности. Добре е да можем да продължим сътрудничеството с Обединеното кралство, ако те желаят. Също така, е важно да се работи по ядрения синтез, а и за въвеждане на подобни на технологии, свързани с ядрената енергия в медицината. Обединеното кралство трябва да може да продължава с изследванията, без да стабилизира своята а, страна, защото много сериозни научно-изследователски мощности са съсредоточени там. Трябва да се поддържат и е, научните изследвания за ядрена енергетика, за да не се е, зависи толкова много от е, изкопаеми горива. 335 милиона на година са намаля, е, са практически едно намаление спрямо средствата, които се отпускаха преди 400 милиона. Тук се коментира е, необходимостта да се работи за об... складиране на радиоактивните отпадъци и също за е, сигурно извеждане от е, действие на, оператор, на реакторите. Děkuji. Já jsem si se zájmem poslechl nejrůznější Колегата Количек, много е, с голям интерес и случах е, така, становищата не винаги на професионалисти в тази област. Много често чуваме идеологически съображения да печелят спрямо технологичните такива. Не знам дали колегите, които говорят против ядрената енергия, са наясно, че ако тя не съществува, цялата наша преносна мрежа ще бъде е, дестабилизирана. Ние не можем толкова лесно да се откажем от използването на ядрена енергия. И всъщност, ако продължаваме с енергопотреблението, което имаме, ще имаме нужда от още много ядрени централи. Що се отнася до Евроатом? Е, медицината, например, ако можехме да кажем хората повече няма да се разболяват, нямаше да има и научни, нужда от подобни научни изследвания. Но медицината разчита изключително много на радиоизотопи и определено трябва да работим в тази посока. Естествено, нормално е да се безпокоим за това какво се случва с радиоактивните отпадъци, но твърде често в тези коментари се намесва идеология. Радиоактивните отпадъци са един много е, сериозен концентр много сериозна концентрирана суровина, която може да се използва в допълнително. Това не може да се каже за други източници на енергия. За това е важно да се разработват програми за използване на ядрени енергии на вече налични ядрени материали в Европейския съюз. Включително, както казах, радиоизотопи за медицината. Специално тези изследвания са много по-ефективни от много други класически методи. Затова призовавам колегите да не слушат някои съвсем наивни мнения, които чухме тук. Благодаря, много интересна става дискусията. Нека да се е, включи и аз е, в нея. И ще дам думата на докладчикът да обобщи. Както казах, няма представител на комисията, но те са готови да е, отговорят писменно. Благодаря. Жалко, че комисията не е тук. Но един от дискусията един въпрос е, излиза на преден план, особено от това, което каза господин Хенкел. Комисията, според мен, трябва да отговори на въпроса дали е, е направен, допълнен член 5 и е, по точка С, там където се каза, че програмата Евратом трябва да е отворена за присъединяването на страни и територии, свързани с е, е седмата е, е, рамкова програма на Евратом е, от 2014 до 2018. Дали това допълнение е, е направено към текста е, за Обединеното кралство, в оглед Обединеното кралство. Освен това, ситуацията около Брексит въобще не е ясна но всъщност вече е обявено, че ще бъде представено допълнение във връзка с Брексит от, в аспекта научни изследвания, как, как ще се отрази оттеглянето на Обединеното кралство. Така че ако комисията не може да отговори на този въпрос сега, тъй като генералният директор е, е, е някъде е заседнал между е, сградите на съвета, на комисията на Еврейския парламент, е, би трябвало да изсиде комисията да, е, да, е, така, да влезе в тона на дискусията, която се води тук и да намери отговор на този въпрос позицията на колегите. Очевидно, ние е, се позоваваме на е, различна информация относно развитие на атомната енергия в Европейския съюз и в света. Е, трябва, мога да предоставя факти и данни на колегата за развитието на, на тази въпрос. Има една страна в света, където е, се е, изгражда, се развива ядрената енергия в момента. Това е Китай. Във всички други страни се свива ползването на ядрена енергия. Е, което означава, че подобни проекти отдавна вече не си е, не оправдават инвестициите в тях и има известно отдръпване на големите предприем, така, предприемачи от е, е, това Рева и ЕДФ, е, подобни фирми, малко или повече, банкротираха в резултат на това. Да не говорим за финансовите проблеми на Вестингхаус. Хаус е, това е едно е, така е, драстично развитие в целия е, сектор. В е, Япония от е, катастрофата в Фукушима също се сблъска с огромни економически проблеми. Това се отрази в световен план, а именно не можем вече да си представим така мащабно изграждане на ядрени реактори, е, подобно на Хенкел. Е, в е, борбата с ядрения синтез е, трябва е, да е, чуем мнението и на експертите, не само от гледна точка на бюджета трябва да гледам. Господин Хенкел, може би вие ще се... така ви е смешно това, което казвам. Вероятно, мъжете поначало не гледат сериозно на жени, които се занимават с подобни неща, но в битката с ядения синтез в последно време се забелязва корекция относно оценката на ефективността на самия процес на ядрено сливане и енергията, която се отделя при тази при ядрения синтез. Това наистина трябва да се вземе предвид, когато оценяваме значението на прогнозите програми до сега. Е, с, е, хубаво е, господин Бузек свика един много полезен е, така кръг е, разговори е, в е, контекста на, на дискусията около бюджета. Е, е, трябва непременно да, говорим по, е, да отговорим този въпрос. До каква степен е, ядрения синтез до края на, на столетието ще допренесе или няма да допренесе за решаване на енергийния проблем в Европейския съюз? И Очаквам и съм сигурна, че тази тема предстои да бъде е, обсъждана най-разгорещено, защото, но преди това трябва наистина да се справим с числата и статистиката в Европа и в цял свят и аз ще ви раздам информацията, с която разполагам. Преди да ви дам думата, нека кажа на Ребека. Ние имахме един основен въпрос, който искаме да зададем на комисията. Ще им го изпратим в писмен вид, но ако имате нещо друго да кажете. Е, в дискусията е, стана дума и за това дали е, е, в предложението, там където се казва програмата Евратом е, е, трябва да е открита за присъединяването и след това точка С, е, трябва, е, ще е отворена за присъединяването на страни или територии, свързани с е, участващи в 10-та програма Евратом или тези за обучението от 2014 и научните изследвания от 2014 до 2018. Дали това включва и е, въпроса с Обединеното кралство и излизането на Великобритания от Съюза? Uh, uh, Благодаря. Извинете, че не присъствах в началото на дискусията. Извинение към госпожа Хармс. С, с е, удоволствие ще представя на комисията предложението на Европейската комисия за е, удължаване на регламента за Евроатом, свързан с научни изследвания и обучение. Комисията основава своята работа на, пред, на средносрочната оценка, която извършихме по програмата, която действа в момента 2014-2018. Огледахме и директно управляваната дейност и е, по научни изследвания от е, Центъра за научни изследвания и е, дейностите, които се управляват от Генерална дирекция научни изследвания и иновации. с двете подразделения ядрен синтез и ядрен разпад. Пет години е максималното продължителност на програмите и за това се получава това неудобство за разликата между периода на многогодишната финансова рамка и програмите за научни изследвания на Евроатом. Но по заключенията на междинната оценка програмите работят добре съвсем удовлетворително. И след инцидента преди 7 години с Фукушима, вашата комисия е наясно, научните изследвания се съсредоточават главно върху дейности по превенция гаранции и безопасност. Е, за нас е, това е основният е, център на тежестта на интереса за страните членки. За това и предложението за удължаване на програмите за 2019 и 2020. Основната промяна всъщност е да се въведат цифрите за бюджета. Те проистичат директно от споразумените размери в многогодишната финансова рамка. Първата дискусия в съвета мина добре, много ползотворно и е, в съответствие с работата ни по други програми, е, смятаме, че ще можем да постигнем удължаване на тези програми за 19 и 20 година и разбира се, очакваме и становището на Европейския парламент. Що се отнася до въпроса за асоциираните страни, не се предвижда конкретно да се разгледа случая с Обединеното кралство. Както знаете, обсъждането на бъдещите взаимоотношения между Обединеното кралство и ЕС се е, осъществяват в рамките на конкретен процес и се очакват е, конкретни решения. Ако е, резултата от тези преговори изискват създаването на специална рамка, ние ще го направим но в текста клаузите сега са стандартните, които въжат за всички асоциирани страни, които е, имат взаимоотношения с Евроатом. Било то е, по програмите за научни изследвания или за обучение в рамките на периода 14-18. Добре, ние безспорно ще продължим с тази тема, с което сега изчерпахме дневния ред е, предварително. Благодаря на всички колеги. Ще се видим отново днес след обед, когато ще говорим за